cominciare. Нека да започнем. Продължаваме с дневния ред. Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и отмяната на директива 2120. За 5 минути давам думата на Мишел Риваси. Е, Благодаря. Ще говорим за един много важен въпрос, тъй като това е директива за лекарствени продукти. През 2001 имаше вече такава една директива, която отбеляза важна стъпка напред в начините на провеждане на тези изпитвания тук и на международно равнище. След това Европейската комисия посочи, че броят такива изследвания в Европа, които страдат от липса на хармонизация и от изоставане, от забавяне, е изключително висок. Ние е, проведохме проучване и стигнахме до няколко извода. На първо място достъпа до данните и тех, тяхната прозрачност. Тук бих искала малко по големи подробности да ви дам достъпа до данните. Достъпа до данните и неговият анонимен характер. Особено когато става дума за достъп до някакъв лекарствен препарат или за проучвания и изпитвания, правени с пациенти хоспитализирани такива. От а, първа ръка мога да ви информирам, тъй като Европейската агенция за лекарствата и лекарствените препарати и нейният директор господин Гидерази се обърна към нас, всъщност предостави ни информация за един препарат, наречен Умера. Лабораториите и химическите лаборатории, които го произвеждат, решават да изтрият от сайтовете си информацията за този медикамент под претекст опазване на търговска тайна. Така че, моля тук, ако обичат всички колеги да подпишат нашият призив в подкрепа на директорът на агенцията, който и изисква тези данни отново да бъдат обществено достояние, защото се оказва изведнъж, че лабораториите са в състояние да изтрият информация, просто защото това е интелектуална тяхна собственост и търговска тайна. Сега обаче има регламент 1048 от 2001 година за достъп на, до данни. Съвместен регламент на парламента, комисията и съвета. С други думи, по силата на този регламент ние сме в нашите права достъпът до информацията, достъпът до проучванията и достъпът до личните данни. Разбира се, всички тези лични данни са анонимни, защото нас не ни интересуват името и през името на хоспитализираното лице, но това е законна информация. Съществува един комитет по етика, който всъщност почти бе с иззети функции от страна на комисията. Ние сме за възвръщането на тези му правомощия и за авторизиране от страна на националните власти за неговата дейност, тъй като той може да проверява съобразността на процедурите. И така, новативността не е пряко свързана с прозрачността. Няма защо да оправдаваме едното с другото. В Франция, например, има 40 такива случаи, заведени пред Комитета по етика. В Италия има 200. Тоест, е, процедурите трябва да бъдат хармонизирани, за да бъдат еднакъв броя или поне сходен броя на органите, които се занимават с е, такъв вид контрол. Директивата 2001 година даде свой е, резултат, изигра си вече ролята, сега трябва да бъде превърната в регламент. Има сега нов момент, тъй като се въвежда ново понятие за проучвания, клинични проучвания, където не е необходима застраховка, тъй като интервенцията е с по-лек характер, т.е. лицето получава медицински препарат който е законен, легализиран вече, може би не точно за неговата болест, но за случай на диабет или някакво друго сходно заболяване. Да, наистина нещата тук са изключително вълнуващи. Надявам се, че и колегите ще се развълнуват. Благодаря. Грация. La parola a Madame del Castillo. Благодаря, госпожа Кастио. Благодаря ви, госпожо председател. Изказвам се от името на колегата Франсуаз Гростет. Тя е докладчик в Сянка за групата на НП. Най-напред е, бих искал да приветствам предложението на Комисията за преглед на регламента за клиничните изпитания на лекарствени продукти за хуманна употреба подкрепяме опросяването и а, уточняването на процеса на клиничните изследвания. Притесняваме се от настояването за премахване на разграниченото клинично изпитване с ниска степен на интервенция. Разграничаването на тази категория дава възможност да се улеснят изследвания с ниско равнище на риск. Не бива да се нарушава вътрешните процедури на звената, организиращи клиничните изпитвания, изпитвания в различни държави членки. Едновременно с това процедурите трябва да бъдат все по-стриктни и за това в националното законодателство трябва да има конкретно изискване за контрол, но няма нужда от създаване на отделен комитет по етиката. По отношение на достъпа до клинични данни, според мен предложението надхвърля приемливото за гарантиране на многовесието между необходимостта да има повече информация за резултатите от клиничните изпитвания, като едновременно с това се а, намалява изкривяването на а, данните, с които разполагат отделните лаборатории при оповестяване на данните трябва да се, запаз... да се защитават личните данни с, характер, с поверителен характер, за да не се заклеймяват пациентите, които са взели участие в клинични изследвания. По този начин също така се запазва и възможности за свободна конкуренция. Резултата от всички клинични изследвания трябва да се публикуват своевременно като по този начин обществеността, пациентите и членовете на медицинската общност не могат да се познават с тези резултати без да, навреждат, без да навреждат на конкурентоспособността на европейската фармацевтична индустрия. По този начин се избягва нелоялна и нечестна конкуренция. От етична гледна точка, ролята на комитетите по етика не ни се струва много ясно определена в предложението на комисията. Трябва обаче да спазваме принципа на субсидиарност в това отношение. Трябва също така да, намерим доброто равновесие в текста. Аз не съм против идеята за сътрудничество между тези и, и между самата идея за създаване на тези комитети, но редакцията на текста трябва да бъде по-добре. И накрая редките заболявания все още не са достатъчно добре определени и достатъчно добре разбрани. Знанията относно тези заболявания могат да бъдат подобрени значително чрез оценка на данните, с които се разполага и държавите членки трябва да са наясно с тази възможна добавена стойност. В случай на рядки заболявания, провеждането на клинични изследвания най-често са свързани с трудности, дължащи се на броят на пациентите, страдащи от това заболяване. Благодаря ви за вниманието от името на Франсуаз Гростет. Grazie, la parola Благодаря, Корейра де Кампус. Благодаря, госпожо председател. Бих искал на първо място да благодаря на докладчика госпожа Риваси за този доклад, за това становище относно предложението на комисията. Искам да кажа, че по време на моя професионален опит като генерален секретар, като професор по економика на здравеопазването, никога не съм видял подобно нещо, че клиничните изпитвания имат, от тях има някаква голяма полза. Тук тези клинични изпитвания ни се представят като нещо изключително важно, с което може да се избегне опадъка на европейската система. Това е така, но няма никаква а, взаимна връзка. Считам, че предложението за бъдещето осъществяване на такива клинични а, изпитвания е а, нещо върху което трябва да говорим. Аз а, ще направя изменения в, а, за това а, предложение. Хармонизираното осъществяване на такива клинични изпитвания би позволило да се улесни процеса на достъп до информация, сътрудничеството между спонсорите и между компетентните власти тези изпитвания, които предполагат различни нива на риск, и които могат да се използват за намаляване на финансовата тежест върху спонсорите са нещо добро. Но рисковете и щетите са много по-големи, отколкото ползите. В предложението не се обръща внимание на ролята на етичните комитети. На второ място, загрижеността на докладчика е свързан с а, а, засилване на а, на действието при реакции при странични ефекти. Всички а, това, това, на това не е обърнато достатъчно внимание. Ние знаем, че много често не се обръща внимание на а, отрицателните странични ефекти, а по-скоро се публикуват единствено и само положителните резултати и ефекти. Ето защо считам, че липсват а, някои дефиниции в този доклад или поне дефинициите не са подходящи. Освен това, създаваме и налагаме срокове, които са много взискателни говорим за възможност за мълчаливо одобрение в случай на не спазване на поставените срокове. Ами, ние не говорим за разрешаване на лекарствено а, средство, на лекарствен продукт. Ние говорим за научни изследвания и това няма нищо общо с а, срокове или с а, някакво мързали, с мързаливо поведение от страна на властите, на компетентните органи. Така че за мен е много важно а, компетентните власти да могат да преразглеждат внимателно съответните досиета. Освен това, отношение на спонсорите и назначаването на докладваща, на докладваща страна. Важно е да се изберат държавите членки, които имат най-голям интерес в определени случаи. Например, това може да бъде държава членка, в която заявленията са най-голям брой. Смятам, че тази а, точка не е правилна. А срокът 6 дни, това е смешно. Да, за мен този срок е изключително кратък. Трябва да бъдем по-внимателни и по-подробни. Госпожо председател, искам да кажа, че предложението на комисията е насочено за увеличаване на конкурентноспособността на Европа, но не, предложението в този си вид не постига тези цели. Точно обратното. Не може да се опитваме да постигаме цели в устърп на пациентите. Председателят господин Джонсън. Tack е, så mycket, fru ordförande. Jag ska göra några allmänna благодаря. Искам някои общи бележки да направя. Започвам с приветствие на идеята за едно упростяване от страна на комисията, тъй като сега имаме възможност да стигнем до етап, който в бъдеще да превърне Европа в водеща в областта на здравеопазването на своите граждани. Важното е да постигнем едно задоволително взаимодействие между представителите на научно-изследователската дейност и на работниците от сферата на здравеопазването. Едното може да принадлежи на публичния сектор, другият на частното предприемачество, но така или иначе трябва да има взаимодействие между тях. Комисията за момента решава да остави етичният аспект в правомощията на държавите членки и аз приветствам този подход. Бих искал обаче да попитам какво възнамерява да направи докладчицата по отношение на информацията. Принципно обаче съм с на нейното мнение, именно, че информацията е трябва да бъде обществено достъпна. Така или иначе обаче смятам, че трябва да бъде това един своевременен процес, да не бъде нито прекалено рано, нито прекалено по-късно оповестена тази информация с оглед на опазването на конкурентоспособността и интересите на потребителите. Благодаря. Thank you very much, uh, Госпожа Карвайо, много ви благодаря. Благодаря и на госпожа докладчика за свършната от нея работа. Искам да се спъна на четири елемента. Първият е колко важни са сравнителните клинични изпитвания. Вторият елемент беше споменат от редица колеги, а именно подобряването на достъпа до информация за самите граждани. Поставя се и въпроса за притесненията, свързани с ясната установяване на самоличността, регистрирането и всички притеснения, свързани с безопасността на клиничните изпитвания. И не на последно място, един въпрос, който до сега не беше споменат, но е много важен – а именно става въпрос за клиничните изследвания, които се провеждат в трети страни. И разбира се, въп... дишните въпроси, въпросите свързани с достъпа до информация, защото Европа финансира редица клинични изследвания в трети страни и в рамките на тези проекти се спазват всички етически изисквания, но получаваме сведения и за съвсем за това, за факта, че тези етически изисквания не се спазват винаги в някои от най-бедните страни и за това трябва да се подобри обменът на информация. Благодаря ви. Благодаря. Представителят на комисията. Um, Благодаря на докладчицата за измененията и искам просто да направя кратък преглед. Съществуващата директива бе разписана като такава по начин, който защитаваше интересите на едрите фармацевтични е, лаборатории и предприятия, тъй като именно на това ниво може да се цели хармонизация. 40% през 2007 година обаче от изследванията бяха провеждани от частни фирми. Така че Нека да уточним, че тези изпитвания, за които става дума в доклада, са с нетърговски характер. Сега обаче трябва да уравновесим това съществуващо за момента неравновесие. Това няма да бъде много лесно, защото е свързано с националните традиции. А пък ние искаме да запазим субсидиарността, да не се намесваме в нейният случай, особено когато става дума за етични комитети. Аз следвам моя собствен ред на мисли и така както съм подготвил, но вие ще разберете логиката. Сега, е, клиничните изследвания са международно приета практика и ние включихме, всъщност изработихме това понятие съгласно международната практика, а не по повелята на индустрията. За това, което нас ни занимава в момента са хематологията и онкологията и това са академични, клинични изпитвания и при това за лекарствени препарати, които вече са авторизирани. Затова няма защо да се повдига въпроса за застраховката. Застраховките и презастраховките са необходими, в, когато ще се авторизира пласмента на пазара на някой препарат. А това не е нашият случай. Те вече са в употреба. Може би знаете, че различните държави членки имат различна практика и не винаги ще проявят желание да хармонизират етичните си практики. Ето за това трябва да намерим някакъв начин да подведем под общ знаменател тези национални или в някои конкретни случаи федерални практики. Така че не бива просто да казваме, че е, етичните комитети не участват в оценката на този процес, защото то не е вярно. Ефектът обаче, който такива твърдения могат да произведат е достатъчно сериозен, за да ни накара да се занимаем сериозно с всякакъв вид предложения, които ни които постъпят в съвета. Това със сигурност ще бъде обсъдено, ако постъпят предложения от страна на парламентарната комисия ЕНВИ, също така. Сега, как ще се оценяват молбите за клинични изпитания. Ще има съвместен модел и пак повтарям, национа... решението дали това да се авторизира или не ще бъде национално. Няма да бъде съвместно национално и европейски взето решение. По въпроса за прозрачността сега. Нещата тук са е, различни, няма защо да ги смесваме. Прозрачността от една страна е на данните, които се манипулират в един такъв процес на изпитвания, не е обект на тази директива, тъй като се урежда в друга директива. А пък е, абстрактно погледнато данните които се обработват от академични или клинични изследователи, е всъщност в нашия обхват, както и го подчерта госпожа Ривази. И ние сме за оповестяването на тези данни, особено след като има издадено разрешително за комерциализиране на въпросното лекарство. Моят комисар, моят ведомствен комисар и комисията като, такова, като, като такава подкрепя позицията. Прозрачността на данните в научно-изследователската дейност изобщо – трябва да бъдат предоставени като обществено достояние година след приключването на въпросния научен експеримент. Това е предложението на госпожа Ривази и на други докладчици в Сянка. И това не се отнася само до фармацевтичните компании, а и изобщо до компании, които искат разрешение за научно-изследователска дейност. Те имат право да поискат и да получат достъп до всякакъв вид индивидуални конкретни данни има, разбира се, изключения, но те са изключително малко, тези изключения, свързани са с търговската тайна, както може да си представите. Докладът има вече изменения, свързани особено с националните молби. Важно е да се знае дали академичните среди искат такъв вид разрешение за изследователска дейност по причини, които са свързани с, някаква, с някакъв животоспасяващ проект, а не само с търговския пласмент на въпросния медикамент. И в заключение – Искам да кажа, да благодаря за динамизма и енергичността, с която Европейският парламент работи по този въпрос. Това ни обнадеждава, тъй като ревизията на тази директива, нейният преглед, се оказва изключително труден процес по нетърговски причини, по етични такива. Благодаря. Grazie. Мишеля Риваси, прего. Благодаря думата има госпожа Рибази. Не, напред бих искала да благодаря на всички колеги и на всички докладчици в Сянка за изказаните мнения. Мисля, че почти всички сме съгласни относно защита на пациентите, комитетите по етика и защитата на данните. Утре ще проведем среща с представители на Европейската комисия, на Европейската агенция по, по лекарствата. И целта на тази среща е да доизясним проблема с достъпа до данни и базите данни казано с две думи, според настоящото предложение ще има две бази данни. Едната в Агенцията по лекарствата и другата в Европейската комисия. Според мен трябва да хармонизираме тези две бази данни, защото Европейската агенция по лекарствата се занимава главно с разрешителните за пускане на лекарства на пазара. Европейската комисия се занимава по-скоро с разрешителните за научно-изследователска дейност и може би трябва да предвидим хармонизация на двете бази данни. Срещата започва утре в 13.30 и всички сте поканени. Благодаря ви. Благодаря. Припомням ви, че срокът за внасяне на изменения 26 е февруари до обяд. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става въпрос за член 70, алинея 4 от правилника за вътрешния ред, в съзвучие с който трябва да се отчетем за работата, която се осъществява в рамките на триалога. Ще дам думата на колегата Балет. Балет ми каза, че ще е тук. Изглежда, че има други хора, които отсъстват. Балет. Така, Белет ще ни информира за положението във връзка с а, триалогът, който се осъществява. Имате думата. Uh, uh, Благодаря. Ще бъде възможно най-кратък, защото за 3 часа е предвидено гласуване. За 4 часа, извинете. Нека да направя преглед на нещата така, както стоят в момента и с оглед на предстоящата тристранна среща, предвидена за утре сутринта. Напреднали сме, но не сме стигнали до крайната точка. Така ли, че положително сме настроени към резултата на насрочената за утре среща, въпреки че няма да бъде последната. И така, първо, как стоят нещата с предложението за директива? Тя зависи изцяло от групата, която работи по охраната и безопасността на трудещите се на офшорни платформи в открито море. Парламентът е за съответно този въпрос да се обсъжда от съответния компетентен орган, но се оказва, че има нещо като китайска страна между отделните национални регулаторни органи по търговски причини и по причини свързани с конкуренцията. Смятаме обаче, че може да се постигне споразумение между съвета и парламента по този толкова важен аспект от новата директива за трудовите условия на екипажите в, на платформи в открито море. Економическите ангажименти, които се поемат във връзка с тези дейности. По този въпрос парламентът успя да постигне своята цел и подчертахме, че тези економически глоби или санкции следва да бъдат налагани, да има технически и финансова възможност за тяхното налагане, тъй като тези дейности, провеждания в открито море, биха могли да имат понякога вредоносен ефект, който следва да бъде санкциониран по съответния начин. Това, което вълнува парламента специално е публичното участие в тези офшорни дейности, тъй като това следва да бъде доведено до знанието на широката публика. Утре сутринта бихме могли да потърсим и евентуално да намерим споразумение по този въпрос, за да може публичната част, публичният контрол да бъде включен като елемент от текста на тази нова директива. Не сме стигнали до крайната цел, но вървим към нея. Е, предпоследна точка, госпожо Сартори, е глобалното измерение, поставено отново на маса на преговорите от страна на парламента, а именно економическите резултати на европейските фирми. фирмите, които оперират в европейски води, трябва да предоставят информация, да отчитат инциденти, които са се случили дори вън от европейските териториални води, но информация за тях трябва да бъде подадена на европейските власти, ако компанията, която рапортува за тях, е регистрирана на територията на Съюза. Това ще бъде изискване за европейските фирми. За да може, разбира се, да се получим от тези инциденти, те да не се повтарят за в бъдеще. Това е така наречената глоба, това е така, част от така нареченото глобално измерение на директивата, тъй като политиката за превенция на злополуки представлява част от дейността на европейските фирми, независимо от това дали те оперират вън или вътре от, от Съюза. Превенцията, предохранителните мерки трябва да бъдат част от дейността на всяка една такава фирма. И така, последната точка, която е изключително деликатна и е свързана с Арктика. Има няколко предложения за изменения, които са предложени от забрана до мораториум на всякакъв вид дейност в открито море в водите на Арктическия океан. По-голямата част от колегите тук в парламента са съгласни. Няма да забраним всякакъв вид дейности, просто защото нямаме териториални води в Арктика, така че нямаме право да налагаме забрани. Нашите правни правомощия там са изключително ограничени, но, но някои предприятия, които имат намерение със седалище в Европейски държава от Европейския съюз, които възнамерява да предприемат дейност там, следва обаче да бъдат оборудвани по съответния начин, за да могат да реагират на аварийни ситуации. Ето за това трябва да включим принципа за носене на отговорност при петролни разливи ясна е от е, формулировка, самата формулировка е ясна и означава, че трябва да се носи отговорност за случай на петролен разлив, независимо от това дали метеорологичните условия са до голяма степен виновни за това. Това същото може да се отнася не само за Арктическия океан, а и за някои бурни води в Северно море или в Средиземно море, където обикновено метеорологичните условия до голяма степен носят вината за някои промишлени злополуки. злополуки. Тоест има гаранция по този начин да се намали ефекта или обхвата на тези злополуки на тези инциденти и последиците, разбира се, от тях. Е, днес е, след обед ще се срещна с останалите преговарящи, за да подготвим утрешния, утрешното заседание. Благодаря. Ringraziamo il collega Beletta che con passione... Благодаря на господин Белет. Толкова старасно ни говори повече от 7 минути и половина. Следващия път ще му предоставим повече време. А сега господин Маринеско, моля ви, умолявам ви да бъдете по-кратък. Започнахме разговори с Иротското председателство по съвсем нов начин, много по-различно, колкото с предишното председателство. Имахме две срещи, разгледахме целият текст – И всъщност имаше два неразрешени все още въпроса. Единият, разбира се, засяга делегираните актове и актовете за изпълнение. Те винаги последни се обсъждат. И вторият въпрос е свързан с предложението на парламента относно молбите. Идеята е по предложение на комисията, свързана с средствата отпуснати за програмата Галилео. Това е положението в момента. Предполагам, че на следващата техническа среща ще приключим с работа по предложението и ще преминем към тристани срещи. Благодаря ви. Благодаря на господин Маринеско за това, че бе толкова кратък. Не мисля, че ще бъде казано много. Госпожа Мадурел, госпожа Карвало ще ни, ще ни обяснят какво се случва с програмата Хоризонт. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много накратко. Във връзка с регламента за рамковата програма Европа 2020, тристранните срещи върват напред, но ние сме много загрижени от скоростното предложение на съвета за многогодишната финансова рамка. Предложение, което може да постави под въпрос напредъка на тази програма. Искам да ви кажа, че се осъществяват технически срещи. В тези срещи до момента сме разисквали членове на регламента. Изглежда, че скоро, може би още в петък, може да има споразумение на практика. Парламентът играе силно, за да може нашите предложения, които според нас са ключове, да, ключови да бъдат да приети. Става въпрос за недискриминацията, за равенството между половете. Точно тези въпроси бяха обсъждани и на политическо ниво. До момента Както председателят каза, имаше две-три странни срещи. На първо място беше срещата за сближаване на а, вижданията и след това втората среща, която беше по-техническа. Разговаряхме за структурата на програмата. В частност, а, според парламента има два важни въпроса. Разширяване на участието в а, рамковата програма. По време на първата среща съдържанието бе насочено към сближаване на позициите между парламента и съвета, но мястото на програмата все още не е уточнено. Нека да припомним, че според нас тези две цели трябва да имат свое собствено място с ясен и диференциран бюджет. По бюджетната тема ние сме много загрижени, предложението на съвета е неприемливо. Продължавам да ви виждам голяма разлика между риториката, разговорите, по време на които се казва, че развойната дейност е важна и от друга страна тази бюджетна рамка, която е недостатъчна и която фиксира един бюджет за програмата Хоризонт 2020 под, изиск, под първоначалните предложения. Това би поставило под съмнение вярата в Европейския съюз и нашето бъдещо развитие в развойната дейност. Тази програма зависи в крайна сметка от достатъчен бюджет. Нека не забравяме, че ние в тази комисия искахме амбициозен бюджет и сега нашата цел е да защитим този бюджет. Това е всичко. След това, след други тристранни срещи, ще продължавам да ви информирам. Председателят, благодаря. А сега госпожа Карвало. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, най-напред бих искала да благодаря на всички колеги, на докладчите в Сянко, на представителите на Европейската комисия и на съвета за отличното сътрудничество. Радвам се на готовността на Ирландското председателство да обсъжда програмата Хоризонт 2020 в, в, в рамките на един пакет. както каза и колегата Гера Вера Мадрево. Имахме три срещи. Първата беше по-техническа, втората беше работна. И в работната програма установихме кои са основните елементи, по които все още има разминаване в позициите ни. Става въпрос най-вече за участието и отпускането на средствата, взаимодействието с структурните форму... фондове, извинете, и а, определенето на приоритетите за научно-изследователска дейност от страна на комисията, както и а, разпределението на изследователската инфраструктура в рамките на Съюза. За целта изготвихме работен документ с основната информация и а, този документ е, беше изпратен на Ирландското председателство. В него се изяснява позицията на парламента по всички тези въпроси. Искам да почитая последното кажено от госпожа Мадурел, а именно позицията на съвета по отношение на многодишната финансова рамка. До момента ние искаме една по-амбициозна програма с по-висок, с по-голям бюджет. Такава е позицията на парламента в преговорите с съвета и се надяваме да постигнем този по-голям бюджет, за да може да имаме една по-добра и по-мащабна програма, от която се нуждае Европа за стимулиране към економически растеж и създаване на работни места. Благодаря. Господин Елер. Благодаря. Важно е и искам отново да изтъкна, че всички групи в тази комисия са загрижени за съкръщенията в стълб 1А и въздействието, което може да има това съкръщение. Съветът има свои собствени цели за 2020 година и съветът се опитва да защитава тези свои цели. Сега на нас ни се пада да покажем ясно, че не сме съгласни с този бюджет. Относно тристранните срещи имаше едно първо разискване, което беше конструктивно. Видяхме основните позиции, административните въпроси, нещата, които бяха защитавани от трите институции. Има различие от това как да бъдат постигнати целите. Парламентът от една страна иска да се стимулират и поощряват най-вече университетите и академичните среди – да се съкрати времето, в което е, се чака получаването на субсидии, да, бъде, да бъдат ускорени процедурите. Също така е важно всички важни за парламента позиции да бъде ясно, че те представляват а, нашето а, мнение и ние защитаваме седмата а, рамкова програма. Ние защитаваме университетите, малките и средните предприятия, академичните среди, учените и така нататък. Това ни беше а, казано от представители на различните заинтересовани групи. Председателят, благодаря, много добре. След 3 минути започваме гласуването. Трябваше да чуем господин Гройцмонт, но ако искате, ще го оставим за следващото заседание. Тогава ще имам повече време. Ако все пак настоявате, може да сега да вземете думата. Добре, оставяме ви за следващото заседание. Чудесно. Благодаря. Bene, allora possiamo cominciare. Чудесно. Нека да се приготвяме за начало на гласуването. Позволихме в нашата комисия да присъства и екип от телевизията. Това можете да забележите и вие. Ще започнем с проверка, за да видим дали системата функци... функционира правилно. Гласувайте с картите. Тестинг вод. Чек. Проверка на системата за да проверим дали функционира правилно. Bene, noi abbiamo 41 schede inserite, 42. 41, 42, 43 карти, въпреки, че имаше само 37 гласа. Сега преминаваме към гласуването на доклада на господин Чичестър. Господин Чичестър, Госпожо председател, благодаря ви, че ми дадохте думата. Ще помоля колегите съвсем накратко да ме изслушат. Радвам се, че най-накрая постигнахме споразумение с съвета по съдържанието на мандата за ЕМИСА. Бих искала да благодаря на колегите докладчици в Сянка за подкрепата и сътрудничеството в този процес, както и на членовете на а, секретарията те свършиха отлична работа. Работихме с няколко председателства, за да постигнем този резултат и благодаря в частност на Ирландското председателство за приключването на процеса, но и предишните 4-5 председателства също взеха участие в процеса. Всъщност проведохме доста тежки преговори с тях, но се надявам, че крайният резултат е удовлетворяващ. Благодаря ви. Благодаря, господин Чичестър. Сега ще гласуваме предложението за, против, въздържали се, приема се. Сега два електронни гласувания, окончателно гласуване. Можете да гласувате. Votazione chiusa. Край на гласуването. Bene, 47 фаворе. Чудесно. 47 за, един против, няма въздържали се. Този доклад е прият Честито господин Чичестър, а сега преминаваме към законодателната резолюция. Можете да гласувате. Електронно гласуване. Край на гласуването. 48 за, 2 против, 0 въздържали се. Приема се. Рапорто на колега Шон Келли. Е Преминаваме към доклада на Шон Кели. Той е малко дългичък, така че трябва да бъдем търпеливи. Емендаменто 304. Е Фаворе. Изменение 304 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 305 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка, защото не ми е много ясно. Проверка на изменение 305. Има един глас на зелените в повече. Окей, votazione chiusa. Чудесно край на гласуването. 26 за, 25 против. Приема се. Изменение 306 за, против, въздържали се. Мисля, че както преди, нека да направим проверка за изменение 306. Votazione chiusa. Край на гласуването. 25 за, 26 против. Този път резултатът е обратен. Как? Има изказване без микрофон. Извинете, ако искате да говорите, включете микрофона. Извинете, Нашите два гласа не бяха преброени. Не знам какво се случи. Натиснах, не се отрази, а ние и двамата тук сме за. Вие сте за или против? За. И в двата случая за. Ако, значи, вие сте гласували, но вашият глас не е отчетен от системата. Нека да направим проверка, за да сме сигурни. Нека да повторим гласуването. Това е по-добре. Всички сме съгласни да повторим гласуването. Можете да гласувате. Вото Край на гласуването. 30 за 28 против. Приема се. 307 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 30 за, против, приема се. 308 изменение за, против, 310. Сега изменения 21, 311 и 312 са идентични, така че по едно и също време за, против, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, 316, сега 317 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се, приема се. 319, 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 проверка. Можете да гласувате. EPP troppo. Okay. Votazione chiusa. Край на гласуването. 21 за, 36 против. Отхвърля се. 321 за, против. Въздържали се. Приема се. 322 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 323. А, искате да повторим? Добре. Гласуваме отново компромисно изменение 31. Можете да гласувате. Dann е кюза. Край на гласуването. 33 за, 24 против. Отхвърля се. Не, извинете. Президентът, председателят се повтаря, приема се. 23. Но. 323. Да, не, не, да. Allora, qui eh, ci dicono, non so il relatore Kelly, ma qui ci dicono che va approvato, che va votato il 300. Не знам какво казва докладчикът Кели. Казват ми, че 323 а, се приема като добавка. Одобрява се ли? Трябва да гласуваме. Гласуваме. Добре. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 33 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 329 за, против, въздържали се, приема се. 34-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, заедно 334, 335 и 336 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Ама. Е е Край на гласуването. Приема се. 38 за, 20 против. Сега 337 за, против. 35-то компромисно изменение за, против. Въздържали се и приема се. Можете да гласувате. Да. Votazione chiusa. Правим проверка. Край на гласуването. 37 за, 21 против. Приема се. Изменение 342 за, против, въздържали се, отхвърля се. Чек. Искате да направим проверка ли? Добре, чудесно. Нека да направим проверка за 342. Край на гласуването. 15 за, 44 против. Отхвърля се. Изменение 343 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 345 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 изменение за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. 351 изменение. Не, извинете, 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. Uh, извинете, но седях. Какво стана с изменение 353? А още не сме го гласували. Добре, извинете. Няма да се гласува 353. 355 също не се гласува. 354 беше гласувана и беше отхвърлена. Сега преминаваме към следващата страница. Изменение 28, 28 и 356 6 отхвърля се. Извинете ме. Извинете ме, аз се обърках. Нека да направим проверка. Край на гласуването. 37 за 21 против. Приема се. Сега 37 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 360 изменение за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, приема се. 362 за, против, въздържали се, приема се. 38 компромисно изменение за против въздържали се приема се. Нека да направим проверка за 38. Може да гласувате. Votazione chiusa. 37. Край на гласуването. 37 за, 23 против. Приема се. 364 изменение 364 за. 364 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 365 за. Против. Въздържали се. Приема се. 366 за. Против. Въздържали се. Приема се. 367 за. Против въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се. 39 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 40. 39. Искате проверка за 39. Добре, компромисно изменение 39. Можете да гласувате. Votazione chiusa. Край на гласуването. 35 за, 24 против. Моля микрофона. 25 <laughs> против, казва председателя. 34 за. Ако от мен искате проверка. Аз го правя дори искането да идва само от един човек, но по някой път имайте малко милост. 40-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 373-то изменение за, против, въздържали се, е, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на 375-то изменение. Край на гласуването. 40 за, 20 против. Приема се. 378 за, против, въздържали се. Приема се. 379, моля за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. 383 за, против, въздържали се, приема се. 384 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 385 за, против, въздържали се, приема се. 386 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, заедно. 387 и 388 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка за изменение 32. Можете да гласувате. Край на гласуването. 36 за 20 против. Приема се. Сега заедно 33, 389 и 390 за, против, въздържали се, приема се 391 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 изменение за, против, въздържали се, приема се. 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега отново заедно 395 и 36 изменения за, против, въздържали се, приема се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 компромисно изменение за, против, въздържали се. Нека да направим проверка за изменение 43. C'è un, un SND di troppo questa volta. Имаме един глас повече от групата на социалистите. Край на гласуването. 40 за, 19 против. Приема се. Сега 4, изменение 400 за, против, въздържали се, приема се. 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. 403 за, против, въздържали се, отхвърля се. 404 за. Какво? 404. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 405. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега отново в блок 40 и 406 за, против, въздържали се. Приема се. 408. Не. Отпада. 408. 408, 407 отпада, 408 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 412 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, приема се. 415 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 418 за, против, въздържали се, приема се. 419 за, против, въздържали се, Приема се. 47 за, против, въздържали се. Приема се. 424 за, 424 гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Сега заедно 45-то и 425 за, против, въздържали се, приема се. 426 изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега 427 за, против, въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, Приема се. 435 за, против, въздържали се, отхвърля се. 436 за, против, въздържали се, приема се. 438 за, против, въздържали се, приема се. 437 за, против, въздържали се, приема се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. 441 за, против, въздържали се, приема се. Сега заедно 46, 442 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 444 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка за изменение 444. Votazione chiusa. Край на гласуването. <laughs> Allora, respinta. Отхвърля се. 443. A favore 443 за, против, въздържали се, приема се. 445 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 49 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 454 за, против, въздържали се, отхвърля се. 455 за, против, въздържали се, отхвърля се. 456 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. 50 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 51-во компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 463 за, против, въздържали се, приема се. 464 за, против, въздържали се, приема се. 465 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 468 за, против, въздържали се, отхвърля се. 469 за, против, въздържали се, приема се. 55 изменение за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 472 за, против, въздържали се, приема се. 473 за, против, въздържали се, отхвърля се. 474 за, против, въздържали се, отхвърля се. 475 за, против, въздържали се, отхвърля се. 476 за, против, въздържали се, приема се. 57 изменение за, против, въздържали се, приема се. 477 за, против, въздържали се, отхвърля се. 478 за, против, въздържали се, приема се. Сега, заедно 479 и 480 за, против, въздържали се, приема се. 53-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. ...483 приема се, 54 за, против, въздържали се, приема се. 486 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Можете да гласувате. Votazione chiusa. Край на гласуването. 11 за, 48 против, и изглежда, че съм загубила от поглед нещата в някой момент. 487 за, против, отхвърля се. 488 за, против, въздържали се, приема се. 489 за, против, въздържали се, приема се. Сега заедно 60 и 490 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, приема се. 496 за, против, въздържали се, приема се. 62 изменение за, против, въздържали се, приема се. 499 за, против. Някакъв проблем ли има? 499. 498 изменение отпада. Ето защо преминахме към 492 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 500-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега заедно 501 и 502. 502 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 508 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Въпреки, че искате проверка, електронна проверка, добре, чудесно, нека да я направим. Електронно гласуване. на Кюза. Край на гласуването. 15 за, 43 против, отхвърля се. 67 за, против, приема се. 509 за, против, въздържали се, приема се. 510 за, против, въздържали се, приема се. 511 за, против, въздържали се, приема се. 58 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 515 за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към изменение 518 за. Един момент само. Bene, allora ci fermiamo un attimo, dobbiamo votare, guardo il rapportare. Само една секунда. Трябва да гласуваме също така 69-то изменение. Пропуснахме 69-то изменение. Открихте ли 69-то изменение? Точно след компромисно изменение 59, което, бе, което отпада, така че имаме 69-то изменение, което сега ще гласуваме трябва да се гласува, защото така бе предвидено. Нека да гласуваме. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Искате да направим проверка на 69-то изменение, добре. кюжа. 30 фавора, 28 контрари, апровато. 30 за, 28 против. Приема се. 68 за, против. Въздържали се. Приема се. 519 за, против. Въздържали се. Приема се. 521 за, против. Не, всъщност 520 Пада. 521 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Компромис 60 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на 527 за, против, въздържали се, отхвърля се. 528 за, против, въздържали се, Приема се. 529 за, против, въздържали се, приема се. 530 за, против, въздържали се, приема се. 531 за, против, въздържали се, приема се. идентичните изменения 532 и 533 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 534 за, против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте по 534. Votazione chiusa. Край на гласуването. 24 за, 34 против, отхвърля се. И така, гласуваме 535 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 536 за, против, въздържали се, отхвърля се. 537 за, против, въздържали се, приема се. 542 за, против, въздържали се, отхвърля се. 541 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 543 и 544 гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 547 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. По изменение 547, моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. 32 ма за, 28 против, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Заедно гласуваме 548 и 549 за, против, въздържали се, приемат се. 551 за, против, въздържали се, отхвърля се. 552 за, против, въздържали се, приема се. 553 и 554 гласуваме заедно, за, против, въздържали се, приемат се. 73 557, 558 и 559 ги гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 561 за, против, въздържали се, отхвърля се. 562 за, против, въздържали се, отхвърля се. 563 500... за, против, въздържали се, отхвърля се. 564 за, против, въздържали се, отхвърля се. 565 за, против, въздържали се, отхвърля се. 566 за, против, въздържали се, приема се. 567 за, против, въздържали се, отхвърля се. 568 за, против, въздържали се, отхвърля се. 569 за, против, въздържали се, отхвърля се. 570 за, против, въздържали се, отхвърля се. 571 за, против, въздържали се, приема се. 572 за, против, въздържали се, приема се. 573 за, против, въздържали се, приема се. 574 за, против, въздържали се, приема се. 575 за, против, въздържали се, приема се. 576 за, против, въздържали се, приема се. 577 за, против, въздържали се, приема се. 578 за, против, въздържали се, приема се. 579 за, против, въздържали се, приема се. 580 за, против, въздържали се, приема се. 583 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 584 за, против, въздържали се, приема се. 585 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 586 за, против, въздържали се, отхвърля се. 587 за, против, въздържали се, отхвърля се. 588 за, против, въздържали се, приема се. Заедно гласуваме изменение 77 и 589 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, Извинете, не ви видях. Гласувам отново по изменение 78. Моля, гласувайте електронно. Хюза. 31. Край на гласуването. 31 за 26 против. Приема се. Компромис 61 за против въздържали се, приема се. Изменение 593 за, против, въздържали се, отхвърля се. 597 за, против. Гласуваме 597, а не 567, поправя се председателката. За, против, въздържали се, приема се. 602 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме заедно изменение 79-603. За, против, въздържали се, приема се. 604 за, против, въздържали се, приема се. 605 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Моля, гласувайте. Изменение 605. Но votiamo perché е decaduto. Всъщност няма нужда да гласуваме, изменението пада. Добре. Продължаваме без гласуване по 605. Гласуваме изменение 80 и изменение 606 заедно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 609 за, против, въздържали се, приема се. 611 за, против, въздържали се. Проверка. Гласуваме по 611. Bene, votazione chiusa. Моля, прекратете гласуването. 8 за, 48 против. Отхвърляме го. 612 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 62 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 63. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 64. За, против, въздържали се, приема се. 621. За, против, въздържали се, отхвърля се. 622. За, против, въздържали се, приема се. 623. За, против, въздържали се, отхвърля се. Заедно гласуваме 624, 625 и 626 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 65 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 67 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 633 за, против, въздържали се, отхвърля се. 635 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме заедно 636 и 637 за, против, въздържали се, приемат се. Заедно 638, 639 и 640 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 68 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 645. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 646. За, против, въздържали се, приема се. 84. За, против, въздържали се, приема се. 647. 44. За, против, въздържали се, приема се. 655 и 656 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 657. За, против, въздържали се, отхвърля се. 658. За, против, въздържали се, отхвърля се. Заедно. 85, 659 и 660 за, против, въздържали се, приемат се. 662 за, против, въздържали се, отхвърля се. 663 за, против, въздържали се, приема се. 664 за, против, въздържали се, приема се. 665 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 666 за, против, въздържали се, приема се. 667 за, против, въздържали се, отхвърля се. 668 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 69 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 671 за, против, въздържали се, приема се. 672 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 70 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме заедно. Изменение 673 и 675 за, против. А всъщност те падат. Добре, падат. В такъв случай преминаваме към 677 за, против, въздържали се. Приема се. 678 за, против, въздържали се, приема се. 679 за, против, въздържали се, приема се. 680 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 681 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 71 за, против, въздържали се, приема се. 685 за, против, въздържали се, приема се. 680... си 72, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 689 разделно гласуване. Първа част. Приемаме. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 690. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 73. За, против, въздържали се, приема се. 692. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 74. За, против, въздържали се, приема се 700. За, против, въздържали се, приема се 702. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 703. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 75. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 700. Изменение 93, 706 и 707 заедно. За, против, въздържали се. Приемат се. 709. За, против, въздържали се. Приема. Отхвърля се, извинете. 710 за, против, въздържали се, приема се. 711 за, против, въздържали се, приемат се. 713 за, против, въздържали се, приема се. 715 за, против, въздържали се, приема се. 94 и 716 ги гласуваме заедно за, против, въздържали се, приемат се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 76 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Компромисо 76. Компромис 76 гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 маза, 27 против. Приема се. Изменение 723 за, против, въздържали се, отхвърля се. 724 за, против, въздържали се, отхвърля се. Контрари, астенути, апровато. Компромисо 77, а фаворе, контрари. Компромис 77 за, против, въздържали се, приема се. 728 за, против, отхвърля се. 729 за, против, въздържали се, приема се. 730 за, против, въздържали се, приема се. 731 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 732 за, против, въздържали се, приема се. 733 за, против, въздържали се, отхвърля се. 734 за, против, въздържали се, отхвърля се. 735 за, против, се извинявайте, приема се 736 за, против, въздържали се, отхвърля се 737 за, против, въздържали се, приема се 738 за, против, въздържали се, приема се 739 за, против, въздържали се, приема се 740 за, против, въздържали се, приема се 741 за, против, въздържали се, отхвърля се. 742 за, против, въздържали се, приема се. 743 за, против, въздържали се, приема се. 745 за, против, въздържали се, приема се. 746 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. И 747 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 751 изменение за, против, въздържали се, 752 за, против, въздържали се, отхвърля се. 753 за, против, въздържали се, приема се. 754 за, против, въздържали се, приема се. 755 за, против, въздържали се. Значи, отхвърля се не. Да.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 761 за, против, въздържали се, приема се 762 за, против, въздържали се, приема се 763 за, против, въздържали се, приема се 764 за, против, въздържали се, отхвърля се 765 за, против, въздържали се, отхвърля се 766 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 767 за, против, въздържали се. Приема се. 768 моля за, против, въздържали се, отхвърля се. 769 за, против, въздържали се, отхвърля се. 770 за, против, въздържали се, отхвърля се. 771 за, против, въздържали се, приема се. 773 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 777 за, против, въздържали се, приема се. 778 за, против, въздържали се, приема се. 780 за, против, въздържали се, приема се. 781 за, против, въздържали се, приема се. 782 за, против, въздържали се, приема се. 783 за, против, въздържали се, отхвърля се. 784 за, против, въздържали се, приема се. 81 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 787 за, против, въз... приема се. 788 за, против, въздържали се, приема се. 789 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 791 за, против, приема се. 792 приема се, 793 за, против, въздържали се, приема се, 794 за, против, въздържали се, отхвърля се, 795 за, против, въздържали се, Приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се 796 за, против, въздържали се, приема се 797 за, против, въздържали се, отхвърля се 798 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега заедно 799 и 112 за, против, въздържали се, приема се. 800 за, против, въздържали се, отхвърля се. 801 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 803 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 804 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115. За, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 806 за, против, въздържали се, отхвърля се. 807 за, против, въздържали се, приема се. 808 за, против, въздържали се, приема се. 809 за, против, въздържали се, приема се. Сега, заедно 811 и 810 за, приема се. 813 за, против, въздържали се, отхвърля се. 814 за, против, въздържали се, приема се. 815 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 816 за, против, въздържали се, приема се. 817 за, против, въздържали се, приема се. 818 за, против, въздържали се, приема се. 819 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 820 за, против, въздържали се, приема се. 821 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 84-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 822, не, извинявайте, 824 за, против, приема се. 825 за, против, въздържали се, приема се. 826 и Приема се 828 за. Против. Въздържали се. Приема се. 829 за. Против. Въздържали се. Приема се. 830 за. Против. Въздържали се. Приема се. 831 за. Против. Въздържали се. Приема се. 832 за, против, въздържали се, приема се. 833 за, против, въздържали се, приема се. 834 за, против, въздържали се, приема се. 836 за, против, въздържали се, отхвърля се. 837 за, против, въздържали се. Приема се 839 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 843 за, против, въздържали се, приема се. 844 за, против, въздържали се, приема се. 845 за, против, въздържали се, приема се. 846 за, против, въздържали се, приема се. 847 за, против, въздържали се, приема се. 848 за, против, въздържали се, отхвърля се. 849 за, против, въздържали се, приема се. 800... Не, 123 свинете за, против, въздържали се, приема се. 851 за, против, въздържали се, приема се. 852 за, против, въздържали се, приема се. 853 за, против, въздържали се, отхвърля се. 856 за, против, въздържали се, отхвърля се. 855 за, против, въздържали се, приема се. 857 за, против, въздържали се, приема се.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 Конт 8. 88 компромисно изменение за против приема се. 871 за против приема се. 872 за против въздържали се приема се. 125 за против въздържали се приема се. 874 за, против, въздържали се, приема се. 875 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се.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 154 за, против, въздърж... против, въздържали се, приема се. 879 за, против, въздържали се, приема се. Сега 880 и 881 за, против, приема се. 882 и 883 за, против, въздържали се, отхвърля се. 884 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 и 885 за, против, въздържали се, приема се. 886 за, против, приема се. 887 за, против, въздържали се, приема се. Сега заедно 157 и 888 за, против, въздържали се, приема се. 89-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 890, 895 за, 895 за, против, въздържали се, отхвърля се. 896 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 897 за, против, въздържали се, приема се. 898 за, против, въздържали се, отхвърля се. 899 за, против, въздържали се, отхвърля се. 900 за, против, въздържали се, отхвърля се. 901 за, против, въздържали се, от... приема се. 902 за, против, въздържали се, приема се. 903 за, против, въздържали се, отхвърля се. 904 за, против, въздържали се, отхвърля се. 905 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 906 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 908 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. Сега заедно 909 и 910 за, против, въздържали се, отхвърля се. 911 за, против, въздържали се, отхвърля се. 900... 163 за, против, въздържали се, приема се 914 за, против, отхвърля се. 916. Извинение 916 поправят председателя един момент. Значи компромисно изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Сега 916 отпада. Така че преминаваме към изменение 917 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, приема се. 167 за, против, приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. Чек сул 168, прего. 168, проверка. Стационна перта, 168. Начало на гласуването на 168 изменение. Край на гласуването. 28 за, 29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 176 сега. За. Против. Въздържали се. Приема се. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 179 за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 183 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка на 183-то. Е да, всъщност, прието е и така се оказва. ди Обърках се, казва председателката. Грешка на езика. 34 фавора, 18 контрари. 34 за, 18 против. Аз горе-долу бях изчислила, но после се обърках самичка. Votiamo 185. A favore? 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 187 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето компромисно за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 и 6 заедно. за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение компромисно за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто компромисно за, против, въздържали се, приема се. Девето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменяваме 10 за, против, въздържали се. Ще се наложи проверка. Проверка за компромисно изменение 10. Начало. Votazione chiusa. Край. 27 favore, 32 contrari. 27 за, 32 против. Тоест, десето компромисно се отхвърля. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 всъщност. No, dobbiamo votare prima il 211 e il 212 perché... Всъщност 211 го гласуваме, защото отпадна компромисно изменение номер 10. Votato, che è stato respinto e adesso votiamo il 12. 200... Всъщност, гласувахме го, отхвърлихме го, така че 212 за, против, въздържали се, отхвърля се също така.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 13 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 14 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 20 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 21 компромисно за, против, въздържали се, приема се.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 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 264. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 265. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 266. За. Против. Въздържали се. Приема се. 267. За. Против. Въздържали се. Приема се. 269. За. Против въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, прием, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 283 пада. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против,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 297. Гласуваме, защото компромис 28 падат за против, въздържали се, отхвърля се. 20 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за против, въздържали се, приема се. Изменение 303 за против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Прекратете гласуването. а фаворе. 33 има за, 24 против, 1 въздържал се. Поздравления! Поздравления на докладчика. Благодаря на всички за проявеното търпение. Аз вря Благодаря. Бих искала да поздравя предимно политическите сътрудници на групите за работата. Имаше много срещи, много заседания. Аз обаче искам да подчертая колко съжалявам, за това, че не работехме по възможно най-добрия начин. Даже и с нощи имаше изменения и се оттегляха и се внасяха нови изменения. Даже днес видях как днес някои политически групи, които се бяха ангажирали с гласуване за едно изменение, например, след това днес гласуваха против, изтегляха в последния момент изменения. Така че, пак подчертавам, не бе най-идеалният, най-възможно добрият начин на работа този, който следвахме. Така че моля, госпожо председател, следващия път да се поправят нещата. Благодаря на госпожа Девонт от групата на социалистите. Thank you, Madam Господин госпожо Дикал, господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегите за половината енергия и търпение за дългото гласуване днес. Благодарим, че останаха концентрирани през целият този процес. Благодаря и на госпожа председателя за ефективното провеждане на това гласуване. Благодаря и на Пилара, която беше нашият координатор, както и на всички други взели участие в изготвянето на всички тези изменения. Работихме, знаете, при много големи ограничения по отношение на времето. Ние бяхме водеща комисия. И за това беше важно да свършим тази работа. Наложи се да работим и през циркулаторната седмица. Имаше внесени и изтеглени компромисни решения в последният момент, но нямаше как да се избегне това. Основният ни проблем наистина бяха ограниченията в времето. Едновременно с това проведохме редица срещи, докладчите в Сянка работиха много усърдно и сега нашата комисия ИДРА има много ясна позиция, нуждаехме се от такава, затова искам да благодаря още веднъж на всички взели участие в този процес. Искам да спомена още нещо. Аз оставам напълно готов да се срещна с всеки, който пожелая. Ще изслушам всеки от вас. Имах около 200 срещи. Изслушах всеки един от вас и не се повлиях прекалено много от никое мнение. Опитах се да включа всичко, което можех да включа. Всички интереси и на големите компании, и на малките средни предприятия, на, не, на НПО, на колегите от парламента, на служителите от комисията и т.н. Това беше един прекрасен опит за мен. Много се радвам, че работих по това досие. И още веднъж благодаря на всички ви за ангажираната работа. Отличен пример за работа в нашата комисия. Благодаря ви. And, uh, now, И сега ви каня на чаша Гинес. Grazie, Благодаря, колега Кели. Уважаеми колеги, следващото заседание е насрочено за 18 март след обед, както и на 19 март цял ден. Напомням ви също така, че е организиран семинар на 21 февруари четвъртък в 3 часа. Поканени са 8 държави кандидатки и евентуални държави кандидатки. Който проявява интерес, моля да заповяда.